Започваме направо с първото заседание. Първа точка от дневния ред. Докладът на госпожа Макарти относно директивата за медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата. Започваме директно с разискванията. Давам думата на госпожа докладчика Макарти за 4 минути. Заповядайте. Well, I understood I had six minutes. Благодаря ви. Доколкото бях разбрала, разполагах с 6 минути, но ще се опитам да приключа по-накратко. Най-